will speak in Spanish. Ще говоря на испански, казва председателят. Добър ден! Бих искал да приветствам с добре дошъл господин Михаил Дженелице, който е външен министр на Грузия. Той е на посещение в Европейския парламент само седмица след като нашата комисия гласува препоръки към съвета и комисията и Европейската служба за външна дейност за източното партньорство преди срещата на върха за 2017 година. Искам да подчертая, че Грузия е един от водещите ни партньори. Ние търсим сътрудничество с нея и подкрепяме вече съществуващите форми на сътрудничество. И сега бих искал веднага да дам думата на министъра. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент, уважаеми гости, дами и господа, за мен е удоволствие и чест да бъда тук пред приятели на Грузия, за да говоря за общата ни история и бъдеще. Уважаеми членове на комисията АФЕТ, благодаря ви, че ми давате тази възможност. Последният е, доклад за източното партньорство, прието с е, голямо мнозинство във вашата комисия, показва отново вашия ангажимент към тази част на света. Искам да благодаря на комисията ви, най-вече на съдокладчиците и докладчиците в сянка по доклада за източното партньорство, гласуван миналата седмица. Инициативите, които се съдържат в документа, който подкрепихте, показват точно това, от което има нужда този регион през едните години. Искам да се възползвам от тази възможност и да ви поздравя за 60-та годишнина на Европейския съюз. През този период беше постигнато много, най-вече в сферата на мира и сигурността започвайки от Запад, успешно се разпространи към Централна Европа, сега отива по-на изтока. Преди много години Германия беше разделена и единството на Германия и на Европа е нещо, на което държим. Ние сме една от държавите, която е най-ентусиазирана относно Европейския съюз, Близо 80% от населението на Грузия подкрепят европейската интеграция. През последните две десетилетия присъединяването към Съюза е един от двигателите в Грузия. Демократичните промени в Грузия, няма да е прекалено да кажем, че се дължи именно на този стремеж към членство в Съюза. През последните три години ние финализирахме повечето от амбициите, заложени в документите, свързани с източното партньорство. Ние имаме вече споразумение за асоцииране, а имаме също и споразумение за задълбочени търговски отношения. Всички положителни промени в политическата, економическата, социална сфера са се възползвали от тези промени. Ние гледаме на присъединяването не само като вътрешен, но и като външно политически въпрос ние работим по по-амбициозно споразумение за асоцииране с участието на гражданското общество, което става за първ път. Имаме нова конституция, която беше приета с широко участие на гражданите и при консултации с Венецианската комисия. С това се приключва преминаването на политическата система в, Гърция, в Грузия към конституционна система и се утвърждават принципите на демокрацията, върховенството на закона и спазването на основните права. Демокрацията в Грузия по-силно от всякога. От 2012 имаме а, свобода на словото и минахме на 37 а позиция в ранглистата за държави с открити медии. Има висока степен на прозрачност. Също сме на 38 място в ранглистата за държави а, свързани за държави, които работят за намаляване на корупцията. Всичко това показва нашата силна ангажираност е, и стремеж към постигане на успехи. Човешките права са в основата на всички наши действия. Имаме стратегия, имаме също закон за борба срещу дискриминацията, срещу насилието срещу жените, домашното насилие постигаме напредък тези сфери. Ние сме интегрирани във вътрешния пазар в голяма степен и а, сме извършили доста реформи в рамките на споразумението за задълбочена търговия. Имаме много задълбочени търговски отношения с Съюза има непрекъснато нарастване на износа ни към Европейския съюз, който е наш основен търговски партньор. Миналата година започнаха реформи за засилване на економическия растеж, съгласно оценката на ЕБВ. Европейската банка за възстановяване и развитие, ние сме една от економиките, която с най-бързи темпове се доближава до западните економики инвестициите в Грузия на банката е най-голям през последните години. Европейската инвестиционна банка отвори свой нов офис в Тбилиси и работи по проекти на стойност стотици милиони евро. Програмата за економически реформи на Грузия цели подобряване на економическия растеж в средносрочна перспектива, подобряване на конкурентоспособността и на износа. Това е част от оценката, направена от доклада от миналата седмица. Има приоритети за реформите, за подобряване на публичните инвестиции, реформа в образованието, подобряване на управлението. Економическия напредък на Грузия също се оценява от Moody's. Минахме от BA3 на BA2. Заедно с економическата интеграция Грузия постига напредък и в секторната интеграция с Европейския съюз, като в Творческа Европа, Хоризонт 2020, използваме също възможностите по Еразъм Плюс. Работим също с много от държавите и имаме активно сътрудничество. Работим в транспорта, комуникациите, научните изследвания, околната среда и прочие. Допринасяме също за навлизане на европейски компании в този регион. Допринасяме за развитие на пътната инфраструктура, където инвестираме много средства. Работим и по проекта Бакут Белиси за железопътна връзка. Искам да подчертая, че Грузия е един от най-големите съюзници на Европейския съюз в региона, основен партньор в сферата на сигурността, освен това, развиваме силно сътрудничество в борбата срещу тероризма, радикализацията, организираната престъпност, е, хибридните и други форми е, на е, войни. Активаме, активни сме също в Мали, Централно Африканската република и други страни. Европейския съюз и Грузия започнаха стратегически диалог по сигурността, отчитайки общите ни притеснения в тази сфера. Подписахме споразумение с Европол, което вече е в сила и очакваме да започнем преговори с Евроюст. Уважаеми дави и, дами и господа, ние се подготвяме за предстоящата среща на върха по източното партньорство с увереност. Много е постигнато, остава да се свърши много работа. Ние работим за изпълнение на споразумението за асоцииране и го правим за нашето бъдеще, не просто за да отчитаме дейност. Ние искаме да постигнем максимална интеграция с Европейския съюз в шест основни области. На първо място максимално сближаване на законодателството на институционните практики с тези на Европейския съюз, чрез споразумението за асоцииране и отвъд него. Второ, интегриране в специализираните агенции на Европейския съюз, за да подобрят нашите агенции своя индустриален капацитет, да придобият ноу-хау, е, да се подобри също и оперативната съвместимост на ранен етап. На трето място, да се засили участието на Грузия в различните дейности, които са важни за гражданите да се инкорпорираме в културните, образователни и научно-изследователски сфери с партньорите ни от Съюза. На четвърто място да се засили диалога по секторните политики за тяхното формулиране и прилагане. Това ще създаде нови възможности за отраслите в Грузия. На пето място, задълбожаване на диалога в тази област, което ще позволи максимална координация на структурите, на които допринасят за мира и стабилността в света. Както подчертах, започнахме такъв диалог и очакваме конструктивен диалог с ЕСА. На шесто място, заедно с политическите, правни и институционални възможности за интеграция, искаме задълбочаване на интеграцията, с вътрешния пазар в транспорта, енергетиката и други и телекомуникациите. Искаме да инвестираме повече, за да се включат държавите от източното партньорство в ТНТ и ТНЕ. тъй като реализирането на инфраструктурни проекти в тези области е от особена важност. Има синхронна между интересите на Грузия и ЕС на базата на ценностите, които са заложени в договорите за създаване на Съюза. Трябва обаче да се даде нов тласък, трябва да търсим нови възможности, които да създадат възможности за постигането на всичко това. Ние сме очертали четири основни приоритети, които трябва да бъдат отчетени от срещата на върха. Second, it is a key to have a possibility of developing new financial assistance Извинете, по оперативни съображения току-що ни беше съобщено, че се закрива българската кабина, така че от този момент нататък няма да има превод на български язик. Of Eastern partners and on the other hand, increase its own leverage over the process of implementation. Third, creating strong linkages in terms of physical interactions, interconnections, more market opportunities and more business opportunities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 military bases consist of sophisticated... Съобщение от българската кабина. Няма да има превод от флора на български язик, но ако имате желание да говорите на български, ще има превод от български към английски и немски. Благодаря ви. There is the establishment of international security mechanism on the ground, as envisaged by the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 of course, all hand in hand with, uh, with NATO. But once again, thank you, Rapporteur, thank you, Shadow Rapporteurs. Uh, as I said, ALDE clearly supports this text. Thank you. Thank you, Omas Peit. Und nun für GUE NGL Frau Lösing, bitte. Ähm, Ja, vielen Dank. Ähm,